Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Дами и господа, уважаеми колеги, да ви помоля да започнем работа си на следобед. Виждате, че отясно е колегата вече до мен. Събрахме се. Както ви е казала Вики миналата седмица, а, тя ще се възстанови а, след известно време а, може би още една седмица от а, нейния проблем. А, и също така а, ще припомня и за картичката, която пуснахме, да я подпишете. Но наистина това ни напомня как винаги трябва да внимаваме, когато сме на пътя, дори когато сме в правото си и другия е в нарушение, можем ние да се окажем жертви. Така че нека бъдем внимателни на, път, на пътя. И така, а, преминаваме към дневния ред. Имате ли някакви бележки по него? Ако няма, го приемем в този му вид. Припомням, че излъчваме това заседание по интернет. И ви информирам също така, че а, протоколите от заседанията на 26 април, т.е. Протоколът от заданието на 27 април ви е предоставен. Ако нямате бележки по него, ще го одобрим в този му вид. И преминаваме към следващата точка, трета, три страните срещи и давам с това думата на колегата Шваб, който участва в екипа от а, докладчици и докладчици в Сянка. А, нека Андреас ни информира за медицинските а, устройства и тези за инвитро. Благодаря, господин председател. За а, да направя това, а, аз участвам в заседанията, тъй като ми беше възложено от Норбера да участвам в този процес. Десет от докладчици в Сянка участваха в заседанието в рамките на тристранните срещи. Много време сме отделили вече, отделихме на това досие мога да им говоря и от а, името на докладчите в сянка на Имко. Доволен съм, че на 25 май постигнахме а, решение, съгласие с комисията и с съвета по темата. А, медицинските уреди и оборудването за инвитро диагностика, диагностика а, са тема, в която въвеждаме много промени в рамковите условия. Особено, що се отнася до инвитро диагностиката. Така че не е, е никакво очудващо, че държавите членки, комисията и парламента Имаха известни трудности в постигането на съгласие. Както знаете, в консултациите и в предишния мандат, особено от вашата а, държава, а, имаше и много информация, както и скандала за а, силиконовите импланти. И тогава много ясно казахме в рамките на комисията на ИМКО, че няма как а, нарушения на закона да се решават с ново законодателство. Напротив, тези, които произвеждат подобни импланти и нарушават законодателството, трябва да бъдат подведени под отговорност. В същото време бяхме съгласни, че е необходимо да се подобри надзора и националните точки за контакт, така че всички производители, които нарушават законодателството и са в нарушение, техните дейности да могат да, бъдат ограничени. Ето защо ние успяхме по този повод, ето как ние успяхме да подобрим условията, да въведем подобрение в надзора, особено при високо, високо рискови продукти, в същото време тези е, подобрения могат реално да се осъществят, е, когато държавите членки работят в близко сътрудничество с техните надзорни органи, така както е предписано в новото законодателство. Това също така е свързано с укрепване на тези е, надзорни органи, така че те да са в състояние да извършват оценка на медицинските продукти, уреди и оборудване. Ето защо е нужно конструктивно сътрудничество с цел да се изградят фокусни центрове и една държава членка да отговаря за определен подсектор, друга за друг. И така да имаме добавена в стойност в 28-те различни надзорни отговора, е, органа. Е, нещо, което нямахме по време на скандала. Е, също така допълнителни процедури за е, високорисковите продукти и уреди. В е, много от тези случаи става въпрос за изключително опасни рискове продукти и оборудване. Ето защо ще продължат тези засилени проверки при тях. Не. Успяхме да постигнем всички цели от страна на парламента, но смятам, че въпреки това ще имаме нужната безопасност на пазара. Има нов сертификат за имплантите, което ще е по-лесно за пациентите, както и за медицинските работници. А за медицинските продукти, които няма да са при всички държави членки, там успяхме също да постигнем компромис. Комисията не е а, напълно доволна, но а, с такъв един европейски списък продукти, които могат в крайна сметка и да не бъдат използвани, всичко това води до известни проблеми. Както така се получава едно забавяне в включването на тези опасни продукти в списъка т.е. критиката беше, че ще се включат с забавене тези продукти. Ето защо комисията се колеба, дали иска да се застъпи и да приеме такъв един негативен списък. И ако съм прав, комисията не искаше да приеме тази идея, но в същото време не исках да пречат на компромиса между парламента и съвета, който успяхме да постигнем. И така, за да имаме, а, за да постигнем всъщност този тристранен компромис, се постарахме, но също така искахме а, да сме сигурни, че а, новаторските, нови а, производители, на такива продукти и оборудване, а, няма да им се попречи да правят своите нововведения. Смятам, че парламента направи много добър принос в, а, в процеса и се надявам, че колегите ще се съгласят с мен. Председателят, да, благодаря господин Шваб. Изключително важен, чувствителен въпрос. Не можем да подхождаме едностранно към него и съм сигурен, че малко по малко ще постигнем компромиси, съгласие, макар да не са напълно съгласни абсолютно всички, особено тези, които трябва да проследят след това и надзора. Има ли колеги, които искат да се изкажат с коментари или въпроси към Андреас? Явно няма желащи, с което благодаря на колегата за неговите усилия за добре свършената работа, която все още не е а, свършила, но а, все пак му благодарим. Ако се съгласи, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада за одобряването и надзор на пазара на моторните превозни средства и техните ремаркета както и на системи и компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства. Колегата Даниел Далтон работи по този текст. И днес след обед ще имаме размяна на ни за заинтересованите страни. Няколко а, страни ще се включат една след друга. Ще ви ги представям в момента, в който им давам думата, но все пак на първо време. Ще дам думата на господин Далтон, за да ни въведе в а, тази размяна на мнение с заинтересованите страни. Даниел. Благодаря, господин председател. Радвам се, че все пак най-накрая имам възможност за размяна на ние с заинтересованите страни. Все пак в момента нямахме такава възможност. Трябва да отделим повече време в дневния ред, за да обсъдим тази тема и а, жалко, че все пак попада в дневния ред като едва ли не първа точка в а, дневния ред днес след обед в понеделник. Ако може да се обърна към секретарията с молба друг път по-добре да организирам, когато има повече депутати. И така, Чухме комисията не веднъж по този повод, но не сме чули заинтересованите страни, така че ще се радвам а, да ги чуем първо тях и след това да се включа я след като се изкажат те. Благодаря, господин Далтон. Имате право и по двата въпроса. Наистина, на първо място трябва да се а, третира тази тема с нужното внимание, но не е вината на секретарията – и даваме веднага думата на заинтересованите страни. Ще ви помоля в рамките на 6 минути да се изказвате. И така дувам, давам думата на господин Алберт Клос, е, който е представител на асоциацията на различните европейски моторни превозни средства, бусове и други. Имате думата. Is... Благодаря ви за а, поканата да говоря пред Европейския парламент. А, казвам се Клос и а, ще говоря по зададената ми тема. Поради ограниченото време ще започна с това, че приветстваме това предложение и предложението на комисията. Тъй като и ние имахме известни а, трудности, смятаме, че трябва да се подобри системата, но а, се опасяваме, че с тези изменения може да се създадат допълнителни а, тежести. Според нас трябва да използваме възможността да понижим сложността и в същото време да направим системата по-еквивалентна. На първо място, 5 годишната валидност на сертификатите може да се превърне в много сериозна тежест за промишлеността, тъй като такова типово одобрение се състои от различни системи, близо 400 за един голям камион. И е, това нещо да се провежда като процес всеки 5 години не е лесно. Втория момент, който среща нашата критика е комбинираната национална такса за финансирането на одобрението на типа. Има държави членки, които а, одобрението на типа е доста малко като мащаб и те все пак ще трябва да понесат целият този товар при надзора на пазара. И така, всъщност цената на тези типови одобрения ще стане твърде висока и те вероятно ще се преместят на други пазари. Ако ми позволите и още една критика, има някои мерки, които са предвидени за спиране на продажби, които нека те бъдат ограничени само при по-сериозни проблеми, да не е свързано с проблеми, които могат административно да се преодолеят. Като заключение, искам да кажа, че нашата асоциация не иска да бъде част от проблема, а част от решението. Работим по предложение за това как да се предотврати заобикалянето на условията при продължаването като период на типовото одобрение, как също така да се финансират техническите одобрения, като в същото време се запази, запазят равните условия на пазара. И също така ще, ще се радваме да чуем и а, за други въпроси, които ще, постиг, а, ще бъдат повдигнати тук в Европейския парламент и от другите заинтересовани страни. Благодаря, господин Клос. Ще дам веднага думата на следващия оратор, който е от а, Международния комитет за инспекция на правозните средства. Това е една публично-частна организация, която на практика извършва а, инспекцията на моторно-превозните средства. Давам му думата. Заповядайте. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, äh, Дами господа, що се отнася до експертната група за типово одобрение в СИТА. Искам да изразя позицията ни по въпроса. Приветстваме позицията на комисията. Смятаме, че в бъдеще процедурата за типово одобрение може да се професионализира повече. Можем обаче да кажем още нещо накратко. Първо, какво имаме нужда от европейска, извинете, от прилагане на тази рамка на общо европейско ниво. Например, в продължение на няколко години новата законодателна рамка съществува. Тя е цели е, сътрудничество между производители, е, органите, които издават типово одобрение и потребителите. Техническите служ... Е, услуги не трябва да се извършват от е, органите, които извършват типово одобрение. Трябва да има такси за техническите услуги. Говорим за стотици компоненти, видове МПС, различни ценови структури, и според мен може да има големи проблеми и административна тежест, ако искаме да въведем обща <clears throat> структура на таксите. Е, за това мисля, че ще е по-добре да има хармонизация и независимост, така щото да имаме европейски стандарти, записани в законодателство. Те трябва да бъдат е, конкретни, трябва да има списък, подробен, в който да са записани минималните изискване, изисквания за гарантиране зависимостта на техническите служби. Трябва да има ясно разграничение също така на отговорностите. Става дума а, за това да се въведе независим орган. От една страна имаме производители, от друга страна имаме тези, които издават типово одобрение, техническите служби. Тези страни трябва да бъдат различни и ясно разграничени, за да не е, възникват е, такива проблеми. Освен това, имаме нужда от общ преглед на пазара за целия живот на МПС, а не само в началото, когато се издава типовото одобрение. Имаме нужда от по-конкретно приложно поле. <clears throat> Тестовете трябва да бъдат провеждани от независими трети страни, тестовете за съответствие. След това задължително тестване на софтуера в МПС, имайки предвид шофирането. Трябва да е ясен софтуера, който е вграден в автомобилите, за да няма манипулация или манипулации. Това може да бъде част от надзора на пазара и то ще е част от годишните технически прегледи. Това може да е и тясно свързано с типовото одобрение. Предварително трябва да е зададено това и трябва да може да се провеждат тестове периодично на този софтуер. Това трябва да се зададе още в самото начало, при изграждането на процедурата за типово одобрение. Това трябва да бъде ясно записано, за да се гарантира сигурността и екологичните аспекти на превозното средство. Тези тестове трябва да се извършват без да се разглобява автомобила, защото иначе ще бъде прекалено скъпо за потребителя. И накрая координацията. Искаме в бъдеще да има един форум за координиране и да имаме връзка с всички страни, с техническите служби, с производителите, с комисията. Имаме редовно комуникация и ако възникнат някакви проблеми, ще бъде ясно коя от страните не работи добре. Затова са нужни европейски стандарти, които да бъдат хармонизирани на по-високо ниво. Дори и това да означава, че някои от техническите служби няма да предлагат същите услуги. Трябва да има достъп до софтуер и това да бъде част от годишните технически прегледи. Благодаря. Euh, Благодаря а, наистина виждаме и в новините как а, този въпрос става все по-стратегически днес. Продължаваме нататък с професионалистите от автомобилната индустрия и давам думата на господин Жако Банска, който е генерален директор на Международната федерация на автомобилистите. Това ми се струва, че все пак е най-голямата шапка, като като асоциация на сектора, не само автомобилистите. Давам ви думата. Благодаря, председателю. Добър ден, колеги, европейски депутати. Благодаря ви, че ни поканихте днес тук. В моята организация отговарям за мобилността в Европа, Близки изток и Африка. Днес е, говоря от името на 75 клуба за мобилност в Европа, които представлява с 37 милиона потребители. Потребителите имат право на точна информация за продуктите, които закупуват, както и е, потреблението на гориво от страна на е, МПС. Това не винаги е така. Знаем, че е важно устойчивото развитие и сектора на мобилността играе важна роля тук как е, можем да допринесем за този процес сега. Може да подобрим системата за типово одобрение, може да въведем допълнителен надзор на пазара. След това системата за типово одобрение залага общи изисквания за сигурност и околна среда. Тя гарантира взаимното признаване на това типово одобрение и свободното придвижване на МПС. Настоящата система за типово одобрение е, наистина подкрепя принципите на единния пазар. Тя е подобрила безопасността по пътищата, но не успя да доведе до опазване на околната среда. Опитът показва, че пряката финансова връзка между производителите и службите по тестване и типово одобрение може да изкриви пазара. Така се изгражда отделна структура за такси и това може да изкриви отношенията между тях. Приложението обаче трябва да бъде направено така, че да има ограничение на разходите и по-голяма ефективност. Предложението на Европейската комисия дава възможност на държавите членки комисията да налагат глоби и санкции и от страна на комисията и от страна на самите държави членки. Така ще има ясни стъпки за правилното и прилагане и ще се попречи за изпращане на погрешна информация на потребителите за това, което купуват. Важно е също така да има достъп до софтуер на МПС. <clears throat> Трябва да се подаде информация за този софтуер в съответните дружества за тестване. Така ще има дадени гаранции и ще има надежна информация за потребителите. Що се отнася до надзора на пазара или контрола на пазара, нужни са повече проверки, когато излязат на пазара вече автомобилите. Ние в нашата асоциация активно участваме в тестването на показателите за опазване на околна среда и за сигурност на МПС, когато те стигнат до магазините. Извършват се такива тестове и от Европейски съюз и от държавите членки. Информацията трябва да се подаде на трети страни безплатно и незабавно. Независими организации трябва да извършват редовни тестове и да излизат с резултати директно пред съответните форуми. Потребителите трябва да получат прозрачна информация от надзора на пазара. И накрая още нещо. МПС навлизат в нова сфера, има все по-голяма свързаност и автоматизация. Настоящото одобрение, типово одобрение, трябва да ни подготви за тази нова ера. Колите ще имат все по-голяма възможност да комуникират. Това ще даде по-голям избор на потребителите, ще доведе до по-голяма конкурентоспособност, нужна е и защита на данните. Европейския парламент представлява потребителите и затова са нужни достатъчно мерки за проверка на съответствието. Благодаря. Мерси боку, monsieur. Благодарим ви много. Остават ни още двама в този панел. Всъщност, те и двете са а, дами. Давам думата на представителката на Алианса за свобода при поправката на автомобилите в Европа. Тази организация. Сега ще ни я представите, предполагам, госпожо. Заповядайте. Благодаря, председателю. Уважаеми депутати, благодаря, че ми давате тази възможност да изложа нашата позиция. Имаме регламент за типово одобрение и, както казахте, ние ще се съсредоточим върху информацията за поправяне на автомобили и поддръжка. Ние сме за свобода на избора. 1997 година се създаде нашата организация. Имаме много заинтересовани страни, които са част и от Асоциацията на автомобилистите и голяма част от другите организации, като тези, които продават части, публикуват данни, както и други авторизирани <clears throat> сервизи възпитание да имаме ефикасна конкуренция в всички възможни услуги с ясен достъп до техническа информация. Имаме независим пазар, където работят 3,5 милиона души. Всички те работят в МПС и те са част от автомобилната индустрия. Те дават възможност за сервизно обслужване на 285 милиона <clears throat> автомобилисти в Европейския съюз. Регламентът, за който говорим днес, консолидира съществуващите изисквания за подаване на информация от регламента Евро 5 и Евро 6. Но на първо място трябва да кажа, че има пропуски, и то големи. Например, споменаването а, на диагностичните конектори. Този физически конектор е основният канал за информация а, от и към автомобилите. Тази връзка, която подава данни, трябва да бъде заложена. Стандартите за препрограмиране на пътнически автомобили които от също отсъстват. Те дават възможност за актуализация на софтуера, както и диагностичната помощ за тежкотоварните автомобили. Искаме законодателят и се надяваме, че ще се намери начин да въведе отново тези, както и други разпоредби, посредством този процес на съвместно вземане на решение. Няма нужда повече от слайдове, махнете ги. Не трябва само да попълним пропуските. Също така необходими са и усъвършенствания, за да може достъпът до информация да бъде по-надежден и приложим на практика. Настоящото законодателство е вече на 10 години. Трябва спешно да бъде актуализирано, за да запази първилна, първоначалната си цел. Едно проучване от страна на Европейската комисия така наречения доклад Рикардо, бе публикувано в края на 14-та година. Този доклад посочи структурни проблеми и проблеми свързани с прилагането. Показа се, че сервизите, както и цялата верига, не могат да бъдат конкурентоспособни, тъй като се налагат пречки от страна на производителите. Не се дава достъп до техническа информация. Този документ над 180 страници бе последван от конкретни препоръки за този регламент за типовото одобрение. Последващите мерки след доклада Рикардо все още не са изпратени на парламента и съвета. Трябва да се въведат сега подобрения, за да се попълнат празнините, които доведаха до а, проблемите на настоящата система за достъп до техническа информация. Например, трябва да се гарантира наличието на тестово оборудване от различни марки, валидиране на комуникационния интерфейс, както и средата за тестване. Така независими инструменти за тестване ще могат да си комуникират с стандартизираните протоколи на производителя. Докладът Рикардо твърди, че някои производители не отговарят на исканията за валидиране, налагат високи такси или не дават възможност да се запознаем с средата на тестване – Производителите трябва да изпратят тази информация до 6 месеца и тестовете да бъдат също оповестени. Описанието на това, що е то сервизна дейност, е направено през 2006 година. Това трябва да бъде актуализирано също. Информацията трябва да се подава в, информация, в формат, който да дава възможност за а, компютърна обработка това не отговаря на първоначалната цел или намерение на производителя. Искаме парламентът също да направи така, че системата за верифициране да бъде по-силна и да може по-лесно да се подават оплаквания. Настоящата процедура е много тежка за малките предприятия. Представете си за един сервис в Италия, да трябва да се оплаче срещу типово одобрение, направено в България, например. Толкова е тежка процедурата, че като че ли целта и е да се откажеш. Искаме всеки независим оператор да може да се обърне към националния си орган за типово одобрение след това националните органи могат да се свържат с типовото одобрение, което е издадено в съответната страна и да се поиска разследване. Това са само някои въпроси сред много други. И в заключение. Нашата организация кани Европейския парламент да защити МСП в Европа и тези 285 милиона автомобилисти, за да могат те да обслужват сервизно своите МПС. Структурните проблеми на настоящата система трябва да бъдат поправени и трябва да се гарантират равни условия за всички. Това обаче не трябва да се смесва с цифровия достъп до МПС. Мандатът, който Европейският парламент въведе в регламента e една телематична платформа, е нещо съвсем различно, което ще бъде разгледано в едно проучване на Европейската комисия, което ще започне през юни. И това може да бъде основа за по-цялостен преглед, за да се отговори на технологиите за свързаните автомобили в цифровата епоха. Междувременно обаче сега имаме нужда от пътна карта, за да се справим с проблемите на настоящата аналогова епоха и нейните проблеми. Благодаря ви, госпожо. Много ясни бяха вашите слова. Много, а, с много енергия и така, накрая госпожа Силвия Морер, която представлява Европейското бюро на потребителите и тя ще ни говори за сигурността и безопасността. Добър ден, дами и господа. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че покани моята организация а, на този обмен на становища. Ние представляваме 42 национални организации на потребителите от 30 на европейски държави. Това, което ни обединява всъщност е, че нашите членове искат реални действия за това как да се наблюдава пазара на автомобили, как се прави типово одобрение, тъй като не само поради скандалите с дизеловите автомобили, но и поради други проблеми установяваме, че интересите на потребителите не се зачитат от някои производители на автомобили. Това е проблем за общественото здраве, ако емисиите са много високи, но и за бюджета на всеки един потребител. Например, поради тази причина Нашият италиански <clears throat> член заведе групов иск срещу два модела. Смятаме, че това е проблем чисто економически за потребителите. Порано чухме, че парламента казва, че има нужда от повече време да се обсъди. Да, това е важно. Важно е да има сериозна дискусия и да се отдели време. Също така смятам обаче, че трябва бързо да се действа, трябва да обърнем внимание на това, защото някои граждани имат известни съмнения за това, що е Европа за отделния гражданин. И тук мисля, че можем да постигнем по-голяма видимост на Европа, тъй като така Европа може да поправи някои грешки. А, искам да кажа, че точно преди това изслушване публикувахме своята позиция. Там съдържат всичките ни препоръки. Ще кажа някои от тях. Смятаме, че Европейската комисия прави едно много добро предложение, но за да се възстанови доверието употребителите в автомобилния сектор, парламента трябва да въведе няколко допълнителни изисквания. Ние смятаме, че е много важно да има произволни тестове за съответствие, за да се намери е, измамата тогава, когато автомобила вече е на пътя. Освен това, смятаме, че трябва да се разбие тази удобна връзка между производителите и другите по веригата, както беше споменато вече от някой оратори. Смятаме, че е само една комбинация от проверка на новите модели и тестване на автомобилите на пътя ще гарантира, че ще има доверие в сектора. Освен това, трябва да има независимо тестване, след като автомобила вече е закупен от потребителя. Виждаме как има известен конфликт на интереси в настоящата система за типово одобрение. Сега имаме възможност да подобрим нещата. Смятаме, че всички частни технически услуги, които инспектират автомобилите, трябва да бъдат независими от производителите и доставчиците на части. Тестовете трябва да се правят винаги в независими лаборатории. Освен това, препоръчваме частните технически услуги, частното техническо обслужване не трябва да получава пряка финансова помощ от производителите. Освен това, производителите на автомобили не трябва да могат да избират мястото за техническа поддръжка. Това е препоръка, която е малко по-различна от тази, която вече беше направена. Нещо много важно за нас – трябва да има категорични разпоредби относно санкциите. Санкциите трябва да се изпълняват при всички форми на несъответствие, включително и там, където консумацията, потреблението на гориво е много по-различно от официално записаното след тестовете. Освен това, трябва да се подчертае, че не трябва да се използват манипулиращи устройства. Текстът тук не е ясен и този параграф трябва да бъде направен по-категоричен. Много е важно за нас да има по-голяма прозрачност в процеса на типово одобрение. Освен това трябва да се гарантира по-голяма отчетност на органите в държавите членки, както и отчетност от страна на производителите и от страна на сервизите. В момента има проблеми с достъпа до информация не знаем кой за какво носи отговорност, ако вземем предвид скандала с дизеловите автомобили. Виждате, че когато има несъответствие в една страна режима е задължителен, в друга е доброволен, така че в целия Европейски съюз трябва да има една и съща система и една и съща ответна реакция при нарушение. В публичното пространство често се говори за въздействието върху общественото здраве. Между другото, автомобилистите страдат най-много от твърде високите емисии, защото голяма част от изгорелите газове влизат вътре в автомобила. И ето защо тук има интерес, потребителски интерес, който трябва да бъде взет предвид. Ние Приветстваме предложението на комисията за създаване на Европейски форум, чиято цел е, е по-добрия обмен на информация. Смятаме, че организациите на потребителите трябва да могат да допринесат за работата на този форум. Нашите членове в миналото в лаборатории са е, установявали нарушения и мисля, че нашия принос може да е ценен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. И така, чухме и петимата представители на нашите заинтересовани страни. Господин Далтан, иска ли думата? Виждам, че има други вече готови да се изкажат. Искат ли докачите в сянка да се изкажат от социалистите? Не. Ако не желаете, няма проблем. Трима докладчици в сянка сте и то пред мен. Ще ви дам думата. Може би Стефан на първо място. Не, Кристел, заповядайте. Благодаря. Нямаме много време. Може би по-нататък ще говоря повече. Всички ще обсъдим въпроса в по-голяма дълбочина. Нека в началото да кажа от името на социалистите, че Предложението на комисията е добра основа за системата на типово одобрение. Има нужда от нещо подобно. трябва да се възстанови доверието у гражданите, у потребителите, сигурността трябва да е на първо място, що се отнася до нашите автомобили. Освен това трябва да има лоялна конкуренция за всички, за производителите, и за тези, които произвеждат автомобилни части. Трябва да се разгледат въпросите свързани с данните, например, достъпа до данни в електронните автомобили, прозрачността тук е много важна, структурата, въобще цялостната структура в градовете. Това е нещо, което се повдига като въпрос от всички заинтересовани страни, трябва да видим дали предложената система е правилната. Трябва да се види дали има системи, е, които да са устойчиви, в които може да се знае кой какво прави, кой за какво отговаря. И тук е, нямам предвид само типовото одобрение. И имаме Европейската агенция по околна среда, имаме и JRC, много организации, които могат да бъдат част от системата. Е, това е много важно, за да се избегне скандал от типа на Дизелгейт. Трябва да видим, освен това, какво е законно и какво не е законно. Е, трябва да погледнем стратегиите за монополиране, какво точно се използва – няколко думи за сроковете, за графика. Съгласна съм, че много бързо трябва да имаме нова система за типово одобрение. Това е ще е нещо добро и за потребителите, и за производителите. От друга страна, трябва да направим нещата както трябва. Знаете за скандалите и ето защо трябва да използваме времето, което имаме, да го използваме разумно. Обърнете внимание, че Дизелгейт беше открит не от европейци, а от американци. Откриха се проблеми в Европейския съюз и в държавите членки. Трябва да бързаме, естествено, но не трябва да бързаме така, че да провалим начинанието. Знаете за нашата комисия в Европейския парламент, анкетната комисия, която се занимава с този проблем. Трябва да се бърза, но бавно. Очаквам с нетърпение бъдещата работа с колегите и мисля, че трябва да имаме, да създадем една система, която е добра и за индустрията, и за потребителите, тъй като е, това е от полза за, за всички. Благодаря. Настоящата система пречи, между другото. Припомням тук, че въпросите, които се повдигат, също са части в, от изследването на парламента, но все пак всеки има своите теми и а, съчетаваме всичко, за да получим правилната информация. Не знам дали а, Стефан Ти или Андреа Шваб а, ще се изкаже от вас, от ваша страна. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на експертите. Чухме тяхната позиция. Аз съм съгласен с госпожа де Мозе. Тя казва, че трябва да се работи бързо, но да се бърза бавно. Законодателната рамка трябва да се подобри. Трябва да си дадем време и да не изпускаме от поглед окончателната ни цел и сроковете, които сме си поставили. Тук не става дума за това да се сочим с пръс. Не става дума за това да подобрим положението за потребителите, да намерим точните решения. Не мисля, че за законодателя ще е лесно да се определи кое е законно и кое не е законно, както каза госпожа Шалдемозе. Всъщност, дори по силата на настоящото законодателство трябваше да очакваме нещо подобно. Сега обаче съществува много по-голямо пространство за маневриране и то беше използвано в пълна степен, да не кажа, че в някои случаи имаше и твърде голямо използване, т.е. влязохме в сферата на незаконното. Съответно, следва да се предприемат действия от компетентните органи. Много се надявам, че компетентните органи ще предприемат съответните действия. Не знам дали имаме възможност да задаваме въпроси на експертите. Ако не, позволете ми само да направя няколко коментара. Нека да ви призная, че не съм запознат с юрисдикции, в които разрешителните са ограничени във времето. Когато говорим за АЕЦ, например, естествено разрешителните са с времеви ограничения и аз разбирам логиката, но когато говорим за автомобили или за превозни средства, не разбирам защо трябва да има ограничаване в рамките на 5 години. Струва ми се, че това е една нервна свръхреакция на скандала. Ще имам затруднение с това предложение. Що се отнася до необходимостта от допълнителни тестове и тестването на емисиите в условия на реално шофиране, е, мисля, че това е една много добра идея. Не трябва да имаме само тестове в лаборатории. Освен това, трябва да има и неутрална такса. Е, това е една добра идея, но как ще се налага тя, трябва да се обсъди. Има притеснения от потребителите относно таксите. Мисля, че разговорите в нашата комисия ще дадат плодове. Мисля, че работим с точната скорост и затова мисля, че сега е най-добре да преминем към обсъждане на конкретните предложения. Благодаря, господин Шваб. За съжаление няма да имаме време за диалог с заинтересованите страни, но разбира се, вие можете да изпратите коментари, както и те могат да писменно да изпратят на депутатите своите коментари и ще ги разпространим. Така, други желаящи да се изкажат от докладчетите в сянка? Съвсем накратко, що се отнася до това, което бе казано. Смятам, че е изключително важно да, да се говори за гъвкавост, за да нямаме система, която да е прекалено не гъвкава, но трябва да е една система, която да е бърза, когато правим нови правила. Намираме се в един технологичен сектор, който, както знаем, във времето много бързо се променя, така че това не бива да се забравя тъй като ако системата е прекалено неподвижна, това може да е контрапродуктивно за всички субекти, които са записани в нормативния документ. Мерси. Е, Благодаря. Давам сега думата на комисията. Кой е представител днес? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази размяна на мнение. Тя беше много интересна. Ще реагирам на някои от коментарите. Искам да благодаря и за това, че като цяло подкрепяте нашето предложение относно типовото одобрение. Чухме вашите тревоги. Мисля, че е време да се поговори за това как трябва да се решат проблемите. Ще взема отношение по три въпроса. На първо място, защо въвеждаме тази реформа? Защото се опитваме да премахнем слабите страни в системата. Тя не работи както трябва. Има естествено положителни страни, но има и доста отрицателни. Това се казва. Ето защо трябва да се погрижим системата да работи както трябва. Гледаме цялата система. Това трябва да се осъзнае. Не говорим само за процедурните правила. Днес говорим за типово одобрение. Тук включваме обаче всички аспекти които би трябвало да бъдат включени, например емисиите. Разглеждаме всички заинтересовани страни, всички етапи в процеса. Не можем просто да правим малки промени тук и там, без да имаме цялостна представа за това как се е, създава един автомобил, как се одобрява и как функционира. Един от експертите каза, че трябва да се погледне целият жизнен цикъл на автомобила и това е валиден коментар. Ние се обръщаме към всички заинтересовани страни и оценяваме тяхната роля. Трябва да се ограничат възможностите за провал в бъдеще. На следващо място не искахме да засягаме основните принципи. Системата е децентрализирана, ние не предлагаме някакъв централен орган или агенция, предлагаме да има европейски контрол. Защо? Тук правя връзка с казаното от един от експертите. Следва да се гарантира, че когато има централизирана система, т.е. че когато има някаква система, трябва онова, което се прави в 28 държави членки да бъде контролирано с цел да, да има едно и също изпълнение. И на следващо място, въпроса за времето, експертите говориха по този въпрос, Признаваме, че предложението е изключително сложно, то е с, с силно технически характер и трябва да се намери точното решение. Нека да подчертая, че в миналото сме извлекли съответните полуки не само по отношение на типовото одобрение, но и по отношение на Volkswagen. Не искаме да създаваме впечатлението, че тъй като ни отнема месеци да водим разговори, е, в крайна сметка няма да имаме ответна реакция на нефункциониращата система по-настоящем. Трябва да се осъзнае, че ние не се опитваме да внесем леко подобрение. Не, искаме да внесем гаранции, които по-настоящем не съществуват. Така че трябва да си дадем време и два коментара по отношение на казаното от експертите. На първо място въпроса за така наречената RMI е, текста говори за информация, свързана с сервизите и с поддръжката. Целта не е да се реформира тази система RMI. Ние се опитваме да направим ново предложение, но въвеждаме и информация, която ни е подадена и ще се опитаме да изчистим тук неточностите. Ще има допълнителни действия в тази връзка. На второ място независимостта. Разгледахме независимостта между производителите, онези, които правят типовото одобрение, поддръжката и така нататък. Разбираме, че е трудно да се гарантира такава независимост. Правилата не са леки за затълкуване и за прилагане. Както по отношение на качеството, така и по отношение на финансирането, съществува една огромна стена. Е, много често е, техническата поддръжка зависи финансово от производителите и много трудно може да се разбие тази връзка. Е, и накрая, това законодателство не се занимава с манипулиращите устройства. Те са част от пакета, познат като RDI. Там ще се разглежда този въпрос. Това е, което исках да кажа. Благодаря за думата. Благодаря много, госпожо Свишовска. Даниел Далтън, нашия докладчик, ще сподели а, някои от своите съображения след този интересен дебат. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички оратори. На първо място искам да се изкажа за времевата рамка. Знаем какъв е проблема, знаем и кои са обиколните пътища и вратичките, така че знаем, че те ще се използват, докато наприемем това законодателство. Колкото повече време ни отнеме това, толкова по-дълго позволяваме на нарушителите да продължават. И всъщност това е начин да поправим а, това, което не е наред. Ето защо смятам, че трябва да действам максимално бързо. Много гъвкав бях и промених а, вътрешните а, крайни срокове, но в крайна сметка цялостния крайен срок е до края на годината и трябва да преключим всичко това до края на годината. Повечето от членовете на нашата комисия много а, засилено участваха всички дебати, така че са наясно. А сега по коментарите е, е, днес. Е, е производителите на автомобили, е, вашата първа молба е да няма допълнителна бюрокрация. По принцип съм съгласен, но ако някой от вашите членове бяха спазвали правилата до сега, нямаше да се намираме днес тук. След това 5 годишния срок тук съм, бих проявил известна загриженост, тъй като самия аз не смятам, че а, самия срок има общо с скандала. Да не говорим, че пък всъщност се създават а, а, проблеми по-нататък в сроковете проблеми. Така че ако имаме само 5 години, това а, ще доведе до сериозни проблеми за превозните средства с специално предназначение и бих искал да чуя всъщност доколко изобщо трябва да има такова ограничение. таксите, всъщност това съществува, защото искаме да разграничим производителите от предоставящите услуги по изпитване и тестване. Така че тук а, би ми било на мен по-интересно да видим какви са другите начини да се разбие тази връзка, ако не приемем предложението на комисията за а, това разграничение. Няколко а, коментара за независимите а, сервизи а, и сервизни услуги как да получим достатъчно данни, така че да може да има независими е, сервизи, те да могат независимо да извършват поправките, но да защитават интелектуалната собственост на производителите. Това е един е, въпрос, който не е толкова свързан с скандал от миналото, но е, действително има отношение по това, което ще се случва от тук нататък в бъдеще. Ето защо трябва да помислим как да се справим с ситуацията не само днес и сега и в миналото, как е трябва да бъде, но и следващите 10-20 години. Не мисля, че сме стигнали до там, но а, смятам, че това е важен въпрос за бъдещето последното изказване на бюрото на, претопър... на потребителите. Доколкото разбирам, незаконно да не се спазват а, у, съответните а, нива, но а, няма значение как сте стигнали до съответните данни. И ако забраним съответните манипулиращи устройства, то тогава все едно различаваме всичко, остан... разрешаваме всичко останало самият аз а, смятам, че наистина не трябва да се ползват, но не смятам, че това е начинът. И това е последното, което искам да кажа, господин председател. Технически е това законодателство, трудно е, а, графика според мен, но ни трябва вътрешно малко повече време, конкретно в нашите заседания, защото има много а, въпроси, които заслужават нашето внимание в по-голяма дълбочина в бъдеще. Благодаря, Даниел. Смятам, че това беше едно много добро резюме на а, няколкото важни въпроса като част от това досие. Разбира се, графика началото на юли отново имаме разглеждане и в края на ноември е гласуването в комисия. След няколко минути ще преминем към а, време за контрол, представянето на Европейска сметна палата, но преди това имаме едно а, гласуване, което вероятно са забелязали а, за два доклада. Всъщност този на госпожа Форд отпада. И така, гласуването ще бъде свързано какво става там в Агала ако искате, моля да напуснете залата. Нека бъде тихо. И така ще гласуваме по приемането на а, приноса на координаторите за а, програмата на комисията 2016 Господин Шваб на думата. господин председател, съвсем техническа бележка. С оглед на хоризонталните правомощия, с които разполагаме, може би е добре да се спрем на основните въпроси и да постигнем съгласие между политическите групи, тъй като според мен няма смисъл всяка политическа група да има отделни а, приоритети и в рамките на комисията, и после пленарно, защото според мен по този начин ще разводним концентрацията върху вътрешния пазар. Аз лично няма да лиша който и да било от правото на изказване, но ако сте готови да гласуваме, ще го направим. Стига да разполагате с картите си. Секретарията, а, секретарията предпочита да гласуваме с картите. Разполагате ли с а, картите всички? в вас ли са картите ви? Опасявам се, че точно в моята група има някои отсъстващи. Добре. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Марк е toujours aussi динамик. Марк, както винаги, действа бързо. Край на гласуването. Благодаря ви. Преминаваме към време за контрол. Господин Матес, който е член на Европейската сметна палата, Salut. Travaille bien. Bien, donc je suis heureux d'accueillir euh, Monsieur qui est membre de la... И така, за мен е удоволствие да приветствам господин Матис, който е представител на Европейска сметна палата и той ще ни разкаже за специалния доклад относно директивата за услугите. А, припомням му на него, припомням и на вас, че координатор от от нашата комисия, както и по принцип координаторите смятат за изключително важен този контрол, законодателен, който ние упражняваме по този начин и също с нашата комисия не само, че следи от самото начало и в развитието и директивата за услугите, но има специален интерес към нея. Затова давам думата на нашия гост да ни представи доклада от 14 март 2016 година. Заповядайте, господин Матес. Благодаря много, господин председател, дами и господа. Тук съм за да кажа, че Сметната палата се радва изключително много на вашия интерес към нашите специални доклади, последния от които е относно директивата за услугите. услугите. Нека обаче започна с някои исторически бележки. Преди около 10 години се смяташе, че вътрешния пазар функционира много добре, но много пречки на пазара на услугите и цялостното ниво на търговия а, на услуги е недостатъчно между държавите членки. Ето защо се смяташе, че много потенциал, потенциален БВП се губи по този начин. И така, първоначалното предложение беше в посока на принципа на происход. Тоест, щом един доставчик на услуга се регистрира или получи лиценз в собствената си държава и доколкото той спазва правилата а, за тези услуги в собствената си държава, може да ги предоставя на всяка в Европейския съюз. Но поради няколко а, причини не този принцип беше подбран. Както знаете, 2006 година беше въведена директивата за услугите и всички държави членки трябваше да транспонират тази директива в своето национално законодателство. Това беше огромен проект и от всички директиви, одобрявани от Европейския съюз, тази най-вероятно изискваше най-голям брой изменения в а, различни правни и подзаконови норми в държавите членки. И това е разбираемо, тъй като услугите се регулират от най-различни видове законодателство за държавите членки. И така, за да се преодолеят тези пречки, за да се увеличи прозрачността, за да стане по-лесно да се търгуват услуги, беше предприят този огромен проект. С оглед на сложността на задачата, периода за транспониране беше определен като 3 години. С 3 години разполагах държавите членки. След това, 10 години след приемането и 7 години след края на срока за транспониране, нашата сметна палата разглежда до каква степен са постигнати целите на директивата и как се спазва тя. По-конкретно се опитахме да си говорим на следния въпрос. Дали комисията достатъчно добре проследява и оценява спазването на а, директивата за услугите? На второ място, дали комисията ефективно а, улеснява спазването и въвеждането на директивата. В крайна сметка стигнахме до заключението, че комисията само частична ефективност има в това отношение. На първо място, въпреки дългия преходен период от 3 години, повечето държави членки не спазиха държав... крайния срок. Всъщност 20 не успяха да спазят крайния срок. Много причини има за това, но някои от тях са свързани с техническото ръководство, подготвено от комисията за това как да се прилага директивата. Всъщност едва 11 месеца след одобрението на директивата беше налично нали, това ръководство във всички езици. Може би 4 или 5 месеца по-рано беше достъпно ръководство на английски язик, но все пак тази, това техническо ръководство беше достъпно с повечето държави членки на собствения език едва 11 месеца след приемането на директивата, което няма как да не се отрази на процеса. На следващо място, комисията не разгледа достатъчно рано въпроса за събиране на данни, което би могло да спомогне за определене на степента, в която се спазва директивата. Данни се ам, събират редовно в други контексти, но все пак при условите, в директивата за услуги се покриват различни услуги и за да можем да мониторираме, да наблюдаваме в каква степен се постигат целите на директивата, ще трябва да е, събираме по-общи данни за търговията и за чуждестранни инвестиции. За съжаление това обаче не е направено и едва 2014 година комисията се зае с е, събиране на такива данни. Ще се опитаме, всъщност те ще се опитат вероятно да възстановят и с задна дата някаква информация, но едва ли по-назад от 2012 година. Тоест няма как да използваме твърди факти, за да преценим а, реално колко се е увеличила търговията с услуги в резултат на директивата. Колко от пречките за търговия с услуги а, остават. Има много доказателства за това, много от тях, че са останали. А, 2011 година нашите аудитори а, виждат в държавите членки, че а, ясно се смята, че комисията не е предприяла нужните последващи действия, но през 2013 година също така има много интересен доклад за оставащите пречки и какъв е потенциала за увеличаване на БВП в Европейския съюз посредством определяване на тези пречки. Следната картина се обрисува от този доклад. Веднага след а, транспонирането има известен напредък но между 2012 и 2014 рано не е имало напредък. Някои държави са преодоляли последващи пречки, но това са предимно държави, които получават някакви помощи по различни програми или пък е, са имали много сериозен натиск при е, кризата с публичните дългове, така че според комисията, нетният ефект а, от на... върху нивото на БВП не веднага след това, няколко години по-късно, за да е ясно как се отразява всичко това. Всъщност става въпрос за 0,1% от БВП. Но, когато трябваше да определят колко по-широко е полето, те установиха, че допълнителното увеличаване на БВП може да е между 0,8 и 1,8% от БВП. Така че остават много допълнителни пречки. Каква е причината за всичко това и каква е нашата оценка? Според нас комисията свършила нужното а, по повод на евентуално подвеждане под отговорност. Наистина, много сложни са тези процедури, но това се дължи и на други причини. Смятаме, че трябва комисията по-добре да използва а, резултата от а, проверката на изпълнението и също така по-добре да разгледа въпроса за пропорционалността. Довод използва много държави и членки за непълното осъществяване и прилагане на директивата. Всъщност, от една страна се смята, че единствено съда може да определи доколко е законосъобразно да се използва този довод за пропорционалността, но комисията не е използвала а, процедура по несъответствие в нито един от случаите. Всъщност един единствен случай а, е, а, е създадено производство в съда. Много разчита на новия механизъм комисията тук, така наречения пилот, пилотен механизъм, а именно пряк диалог с държавата членка, без обаче да се определя темата на диалога и без да се определя а, резултата. Тоест, така или иначе, ние не разбираме за такива а, диалози. Но така или иначе, и пилотната процедура, и производствата по несъответствие отнемат доста време и, за съжаление, комисията не следи внимателно продължителността на делата, които са свързани с директивата по услугите. Знаем, че в един момент, октомври 2009, имало е случай, който а, е в, в изчакване в продължение на 20 месеца. Комисията следи продължителността на всички процедури за нарушение, свързани с вътрешната политика на, паз, на вътрешния пазар. Обикновено това са 13 месеца. 30. А, но ако сте корпорация, може да изчакате. Ако сте обаче малко предприятие, това е отвъд вашите прогнози. въобще няма да повдигнете този въпрос, ако ще отнеме 3 години. This, this this така че продължителността на тази процедура кара бизнеса въобще да не се занимава с нея, тъй като 30 месеца са много. Okay, and then we, we, we think that some more openness... Смятаме, че е необходимо да има по-голяма прозрачност, свързана с работата на комисията по тази директива. Говорих за пилотната схема, за пилотен проект, който така и не бе публикуван, дори по процедурите за нарушение. Да, излиза се за съобщение за пресата в началото и в края, но основният документ, който всъщност е становището на комисията, не се публикува. В края на процедурата не се казва как повдигнатите безпокойства в това становище ще бъдат отстранени. Ще бъде полезно да има по-голяма яснота, за да имаме обща правна практика в тази сфера. Ако съм в една държава, ще искам да разбера как се решава този проблем в други държави. Нека да стане ясно. Премахването на такива пречки, ще премахне и протекционизма, тъй като това е едно и също. Онези, които искат да приложат директивата за услугите, либерализираната търговия, също ще имат полза от това да разберат какво се прави в други държави. Поради тази причина повдигнахме и този въпрос. Какви са нашите препоръки? Вече споменах част от тях. Сега ще спомена и други. При бъдещите процеси на оценка Европейската комисия трябва да подходи по-систематично, отколкото е подходила сега с директивата за услугите. Продължителността на процедурата и, пилотна, и по пилотни проекти, и а, тази сега е прекалено дълга. И така никой не иска да започва тази процедура, тъй като е прекалено дълга. Също така трябва да се изпратят а, въпросите е, до съда. А, за момента само един такъв случай има за препращане на въпрос към съда. Трябва да се положат и други усилия. Държавите членки трябва да спазват хартата за е, един гише за, за контакти. В някои държави това работи добре, в други не работи толкова добре. И затова е нужно подобрение и държавите членки на Европейската комисия трябва да покажат напредък. След това процеса на застой, когато една държава иска да промени нещо в нормативната си база, свързана с а, тази директива. Сега държавите членки са длъжни да се отчитат, но не трябва да чакат за одобрение на промените, преди да се даде възможност другите държави да коментират. Този а, период за изчакване или за стой, както казах, се прилага и при тази директива. Защитата на потребителите. Проверяват се различните сайтове на производители, за да се види дали има дискриминация или някакви пречки пред търговията. Услугите по тази директива трябва да бъдат включени в тази процедура за проверка на сайтовете. По-общо погледнато, когато говорим за даване на указания за прилагане на такава сложна нова директива, Европейската комисия трябва по-бързо да подготви документите, наръчниците, указанията, по-бързо от е, настоящия случай. Що се нас до събирането на данни, предоставянето на подходящи данни е, като въпрос трябва да бъде повдигнато много рано. Е, в този случай това не бе така. Европейската комисия прие всички наши препоръки, с изключение на едно, свързано с този пилотен случай. Те споменават решение на съда, в което се казва, че при пилотната процедура разискванията трябва да бъдат конфиденциални, както и при процедурата за нарушение. Ние не го оспорваме, но ние като палата казваме, че това е конфиденциалност по време на процедурата, а не след това. Да, по време на нея трябва да има поверителност, нямаме спор с това. Но накрая, когато вече има резултат, вече е трудно да се разбере защо тези резултати да не могат да бъдат оповестени. Смятаме, че комисията трябва по-смело да подходи към прилагането на тази директива, по-активно. И както отбелязва палатата, през 15-та година Европейската комисия имала по-активно отношение и има много повече случаи за нарушения, отколкото в миналото. Това за нас е показател, че комисията следва препоръките да бъде по-активна при прилагането на директивата. Хубаво е също, че имаме един а, стратегия за единния пазар, която бе приета през 15-та година и там са засегнати важни въпроси, свързани с по-голямата либерализация на търговията с услуги. Благодаря. Това беше презентацията ми. Ние с удоволствие ще отворим на въпроси. Мерси Благодаря ви много. Моля колегите, които искат да се изкажат, да се запишат в списъка. Андрея Шваб е първи в този списък. Благодаря, председателя. Благодаря на представителя на Европейската сметна палата. Благодаря, че сте тук и направихте толкова важно представене пред нас. Искам да задам няколко въпроса към Сметната палата, тъй като тяхната роля е да гарантират възможността за европейско финансиране и как може да се намести тази, намеси тази палата в едно политическо становище, свързано с това как работи е, директивата за е, услугите. Чудесно е, че се говори по тази тема, тъй като това са услуги в много важни е, сектори. Стигам до следващ въпрос. Европейската комисия, законодателя, ние като Европейски парламент, какво може да направим всички ние, за да направим така, че европейското право е, да се прилага по-добре в е, държавите членки? господин Мартин, това наистина е във ваш интерес и в наш интерес и за това смятам, че вие тук можете да ни помогнете. Смятам, че ще имаме големи проблеми, ако директивата по услугите се окаже параметър за контрол за прилагането на правото на Европейския съюз в а, държавите членки. Може да се окаже, че много директиви са приложени по начин, който не е достатъчно надлежен. Има проблем с транспонирането. Много повече проблем, отколкото отколкото проблем само с тази директива, директивите за услугите. за това трябва да има повече контрол и във връзка с другите директиви. Преди няколко месеца нашата комисия говори тук с Марио Монти, бивш премьер на Италия и на Европейската комисия председател, който говореше за по-добро прилагане на европейското право. И той каза, че комисаря за вътрешния пазар е трябвало да има компетентности, които да бъдат по-ясни, подобно на други. И господин Монти каза, че трябва да може да се действа по-бързо от страна на този комисар и да може пряко да говори той с съда или с палатата. Сега Европейската комисия не го иска това, тъй като проблема не винаги е в отделните правителства, а е свързан с сътрудничеството между държавите и между институциите, т.е. институционален проблем. Европейската комисия често не може да наложи на държавите членки по-голяма строгост или да ги накаже, както може палатата полския член наскоро подходи така, както ние не бихме искали да се подходи, но така ли иначе това е факт. Има институционални проблеми и това трябва да бъде обсъдено. И е, искам да задам три въпроса. Имаме няколко препоръки. По първата ви препоръка не съм сигурен, че Сметната палата не говори ясно пред държавите членки. Държавите членки винаги прехвърлят вината на комисията, когато става дума за транспониране. Но има големи държави членки, които редовно участват на заседания тук в Брюксел с служители. Това са същите хора, които след това отиват в държавите си и отговарят за транспонирането. Така че не може постоянно да обвиняваме при транспониране Европейската комисия. Трета препоръка, 114 параграф, 37 до 42. Искам да разбера дали тези данни са били взети предвид преди оценката на становището или това са данни, които виждате експост. Ако положението е такова, според мен комисията ще има проблеми. Имаме... Имахме един блок държави членки, които свърз... имаха големи проблеми с таблиците за съответствие и тяхното прилагане и те показаха колко тогава е трудна ролята на, държа... на комисията по отношение на държавите членки. И накрая, както казах и в самото начало, смятам, че сметната палата да дойде при законодателя и да му каже какво трябва да прави, и ми се струва доста странно. Знам, че във вашия доклад има въпроси, които са много интересни за Европейския парламент. Те са важни, но така или иначе това е един елемент, който ни свързва. Благодаря, Андреас. Госпожа Галспейс. Благодаря. Ще започна с благодарности към господин Матис за специалния доклад. Благодаря същото и за представянето пред нас. Вътрешният пазар трябва да функционира по-добре. Дискриминаторно поведение, практики, бариери трябва да бъдат премахнати. Съгласен съм, съгласна съм, че има и някои сфери, а, що се отнася до услугите, където нямаме истински вътрешен пазар и тук има възможности, от които трябва да се възползваме. Също така е вярно, че държавите членки понякога оправдано, понякога неоправдано извършват определени действия, което пък означава, че определени услуги и дейности остават в ръцете на един доставчик на услуги. От друга страна, когато се замислим за действията на Европейската комисия, ще видим, че подходът понякога е много едностранчив. В Унгария системата е следната – Някои доставчици на услуги могат да предлагат своите услуги с нестопанска цел. Тоест, например, цел като това да се подпомагат семействата и така нататък. Има такива отлични програми. От друга страна, Европейската комисия е избрала подход, който дава приоритет на конкуренцията. Някои доставчици на услуги е, в случая бяха ощетени, тъй като целите им бяха различни. Не стопански бяха целите им. Мисля, че ще е добра идея комисията да започне процедура, когато започва процедура за нарушение, първо да види какви са целите на съответната държава членка. Но в този унгарски случай, който споменавам, подходът на комисията всъщност беше в ущърп. Е, разбирам, че има дружества, които лобират пред Европейската комисия, но така или иначе е хубаво да не се подхожда прекалено ограничено. Сега за услугите има голям потенциал тук, който трябва да бъде експлуатиран. Благодаря. Благодаря, Катрин Штайнер. А, изнете, Стайлър. Благодаря. Когато одобряваме правила за Европейския съюз, в случая сме го направили преди 10 години, и тези правила не се прилагат както трябва, това е проблем. И мисля, че е, ние сме толкова силни, колкото са силни отделните ни части, т.е. държавите членки. И това е голямо предизвикателство. Вие го посочихте. Имам е, различни въпроси. Що се отнася до указанията и забавянето? Смятате ли, че комисията е извлекла полки? Говори се за 3 години за прилагане. Ако се дадат само 11 месеца за указания, това са две години, е, смятате ли, че това ще е реалистично? Какво мислите? Говорихте за 20 до 30 месеца, като срок в съдилищата когато говорихте също за правни а, проблеми, дали имахте предвид също, което, което каза колегата в Унгария, какво имате предвид и споменахте едно дело само. Данните, които цитирахте, са от 2006 година. Сега сме 2016 година. Ние отговаряме за цифровия дневен ред като комисия. И когато говорим повече за сътрудничество и електронно управление, смятате ли, че така ще се събират по-лесно данни, така ще се обменя по-лесно информация? Или смятате, че може да направим още нещо в тази посока? Говорихте също за пилотната схема, която не е била оповестена. Можем ли да направим нещо, за да може да се постигне по-голям напредък. Важно е да има сътрудничество с вас. Още по-важно е, когато вървим напред, защото, както самият казахте, само 0,1% от БВП отива там, а е необходимо примерно 1,8% от БВП. Става дума а, за стеж, за работни места, за живота на хората нужна е тази трансформация на нашата европейска економика. Всичко е взаимосвързано. Благодаря. Мерси, Катрин. Благодаря, Катрин. Ако няма други колеги... А, всъщност, извинявайте, госпожа Тун. Благодаря. Тъй като чухме политически анализ на това, което се случва на вътрешния пазар, и по отношение на директивата с услугите. Е, искам да попитам дали Сметната палата е разгледала положението с трансграничната търговия. Например, колко пари губим, вие говорихте за заетост, колко други работни места могат да се разкрият, ако имаше хармонизация на ДДС, например, на вътрешния пазар. И ако услугите за доставяне работеха по-добре и нямаше такива пречки пред търговията. Разгледате ли всички тези въпроси? Благодаря, господин Стефанец. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Положението не е леко, а единния пазар е много важен. Ясно е, че не използваме пълния потенциал на единния пазар в сферата на услугите. Говорихте за директивата за услугите, само за нея. Знаем, че не всички услуги са напълно либерализирани. Затова въпросът ми е следния. Разглеждате ли и онези услуги, които не са част от директивата, Вие взимате ли предвид този вид услуги, когато изчислявате потенциала за БВП? Взимате ли ги предвид, когато изчислявате евентуалния потенциал за растеж на, на, на единния пазар? Благодаря. Благодаря много. Ще се добавя и аз в края на списъка, за да направя няколко коментара и да ви задам въпроси. Благодаря ви много, защото не само, че беше изключително ясно вашето представяне, но и доклада, който вие сте подготвили е много е, интересен, много важен. Не, често се срещат такива а, е, публикации, така а, е, точни и за това исках да ви поздравя за изключително високата четимост на вашия специален доклад въпросите, които повдигнаха колегите, които вероятно ще станат обект на вашето изказване след малко, господин Матес, те всички говоря за трудността при приложението и какво се случва, когато нещата не вървят добре. Съгласен съм с Андрея Шваб, когато той каза, че комисията е малко и с, а, в специфична ситуация, с специфична роля в това отношение. А, вие казахте, че процедурите по несъответствие, повдигнати от комисията, не са много, че комисията е колеблива и не предприема такива. В същото време казвате, че тя търси стратегия да включи тези проблеми в препоръките си, в докладите специфични за всяка отделна държава в рамките на процедурата по европейския семестър. Но ми се струва, че тук би трябвало да се третират по-скоро Тоест, това е добро място, защото е, става въпрос за едно политическо послание към държавите членки. Ето, тук така ще кажем, че директивата за услугите е изключително важна. Все пак обаче как ще проследим дали държавите членки прилагат тези препоръки. Все пак обаче ми се струва, че в директивата за услугите има две нива. Едно съвсем пряко, директно ниво, както каза Катрин преди малко, се вижда директно, когато нещо не работи, но освен това има едно по-отдалечено ниво, свързано с това, че трябва да сме убедени, че трябва да действат по правилен начин нещата, че са нужни по-дълбочини реформи. И това ниво а, провокира много силни реакции. Все пак намирам, че а, препоръките за всяка отделна държава ще позволят да се промени менталитета с времето. Ако се повтарят а, всеки път, макар а, да има тази повторяемост, все пак малко по малко се а, про променят нещата и в това е и моят въпрос с тези два механизма, процедурата по несъответствие и препоръките към държавите, как смятате и двете ли трябва да се използват или едната е по-ефективна като метод от другата? Благодаря. Първо за похвалата и за всички въпроси, които ми зададохте. Ще се опитам да отговоря. Що се отнася до наръчника? Цялата директива за услугите представляваше до известна степен един нов подход, покриваше много различни области. В крайна сметка наръчника се оказа послед... полезен – държавите членки го оцениха, така че до известна степен е имало полза от него. Само, че е, времето също е от полза. По отношение на данните, споменати от господин Шваб, когато говорех за комисията и това, което тя прави по отношение на данните, имах предвид е, събирането на статистически данни, така като те са упоменати в директивата. Търговската статистика включва данни относно търговията с услуги. Но там услугите се разглеждат под една и съща шапка – на лице и износа на туристически услуги, но това е нещо малко по-различно. За да имаме ясна представа дали директивата е довела до увеличаване на търговията с услуги, ще трябва да има статистически данни. За съжаление, събирането на такива данни не работи от самото начало. Това събиране няма да е кой знае колко проблемно, защото данните се събират така или иначе, но трябва да бъдат представени в малко по-разбита форма. В края на 2014 година комисията прие, че има такава необходимост и започна работа, но тя започна работа на твърде късен етап. Господин Шваб говори за нашите препоръки към законодателя. Нашия Одит не е одит на съответствието. Когато се прави одит на съответството, се вижда дали се изпълнява определено законодателство. Самата дума го показва. Това е оценка на, на изпълнението. Искаме да видим дали се изпълняват целите. Виждаме, че има недостатъци и когато има недостатъци по отношение на законодателството, те трябва да бъдат изтъкнати. И ние го направихме. Задължението за държавите членки да информират относно бъдещи промени съществува. Има го в законодателството. Има обаче в закона разпоредби за така наречения е, период на, на изчакване. Нашите препоръки с съществуващите практики в друго законодателство да бъдат прехвърлени в директивата за услугите. Не става дума за откриване на Америка. Става дума за използване на практики от други области. Дали сме оценявали въздействието на ДДС не сме по различни причини. Тук говорим за директивата за услуги. ДДС не е част от тази директива. Мисля, че ДДС е от значение. В няколко проучвания, насочени към бизнеса, стана ясно, че бизнеса смята, че разпоредбите в различните държави по отношение на ДДС са по-сложни от тези, които засягат доходите и печалбата. Обикновено смятаме, че разпоредбите, свързани с облагането на, на печалбата и на доходите, са, са по-сложни. Аз съм съгласен, че различните разпоредби за ДДС пречат на работата на малките и на средните предприятия. Разходите за съответствието са значителни. Но ние не разгледахме въздействието на ДДС. Комисията трябва да го направи. Ние правим оценка на последващ етап на някои инициативи. Аз съм економист обаче и възоснова на своя опит мога да потвърдя, че законодателството за ДДС е толкова различно от държавите членки, че със сигурност се отразява отрицателно на търговията, най-вече на МСП. Uh, Aha, uh, защо избрахме директивата за услугите за одит? Сметната палата разширява списъка на, на теми, с които се занимава. Знаете, че традиционно се занимаваме с финансов аудит с счетоводните баланси, занимаваме се и с одит на съответствието, но Сметната палата се занимава все повече и повече с изпълнението. Опитваме се да видим дали определен нормативен акт допринася за съответните цели, които са предначертани за този нормативен акт имахме подобен одит относно това дали комисията ефикасно прилага своята стратегия за борба с ДДС и измамите. Но има и други примери. Ако ми напомните за другите въпроси, ще се опитам да отговоря. Is it Court of Justice or is it? It's one, the one that went to the Court of Justice. This still open when we. Yeah, uh, uh, let me not <laughs> let me not comment on this one. Няма да коментирам по една тема, по която все още се работи. Не искам да говоря за това дали си заслужава или не. Всъщност, това е единствения въпрос, който е изпратен към сметната палата. Так, така ще спра. Всъщност колегата може да, да отговори на, на този въпрос. Госпожо Става, зададохте въпрос за важността на електронното управление. Посетихме редица държави, видяхме, че има различни нива на желание за действие, що се отнася до едините точки за контакт. И ето защо правим препоръката държавите членки да спазват хартата за точките за контакт. По-настоящем тази система е доброволна. не, обаче прикамаме държавите членки да отидат една крачка по-напред, защото директивата не е категорична в това отношение – Говоря за електронното администриране, например. Това е нашата препоръка. Госпожа Стайлър напомня за унгарския случай. Да, унгарския случай е в графа 6 на доклада. Не знам дали трябва да нарека това графа или нещо друго. Това е страница 38 в работния документ. Който в началото беше в PDF формата. Значи графа 6, ако не се лъжа. И така, те, преди да изчерпаме времето по тази тема, ще дам думата на председателите на Европейската комисия, тъй като все пак именно за тяхната работа ставаше въпрос до сега. Имате думата. Благодаря. Не искам да говоря твърде дълго. Ще говоря само за една препоръка, препоръка номер 7 на Сметната палата, защото всички други препоръки са, са, са прияти от нас. Няма нужда да ги дебатираме. Препоръка номер 7 има два аспекта. Тя говори за, за пилотните проекти. Искам да припомня, че когато одита приключи е, миналата е, година, имахме пилотни проекта, които не бяха приключили по отношение на директивата с услугите. Значи, виждате 80 проекта и едно дело. Имахме съответно много проблеми нагоре по веригата с държавите членки. Ясно е, че в рамките на пилотните проекти имаме възможност за диалог с държавите членки. Те приемат един проект, готови са да се ангажират. Оттам нататък ние смятаме, че може да има големи трудности, ако има разкриване на информация за широката общественост. Държавите членки оттам нататък смятат, че не трябва да работят с комисията за решаване на определени проблеми. Те смятат, че ще бъдат обект на нападки. Ето защо имаме резерви относно това публично оповестяване на агрегираните данни за пилотните проекти. Ние смятаме, че трябва да се предоставя информация, но не повече от това, което е написано в директивата и онова, което е в наръчника за изпълнението на, на директивата за услуги. Това е единственото нещо, което искам да кажа по препоръка 7. Става дума, отново казвам, за публичното оповестяване на резултатите от инструмента за пилотните проекти. Още веднъж искам да благодаря на Сметната палата. Не искам в крайна сметка да излезе, че аз съм отрицателно настроен към вашия одит. Не, със всичко друго сме съгласни. Благодаря много. Ако имате желание, може да кажете още някои думи в посока на комисията. Ако не, не е нужно. Заповядайте. Забравих да отговоря на вашия въпрос относно препоръките по държави. Тук сме написали, че те работят по-ефикасно относно постигане на целите, отколкото процедурите, в процедурите по нарушаване. Когато приключим своето задание относно препоръките по държави, ще отговорим по-добре на вашия въпрос. И разбира се, ние ще го изчетем много внимателно. И така. Смятаме, че това е а, нещо, което виждаме в много държави. Европейската сметна палата е а, проводник на функциите по контрол на, в а, надзор, но също така способства за по-доброто справяне на правилата. Благодарим ви много. Благодарим господин Матес. Много а, интересна тема, която ние винаги следим. Директивата за услугите. Bien. Donc, euh, nous avons maintenant un, un, un... И така, сега стигаме до друга важна точка от нашия дневен ред, свързана с достъпността. доклада за сближаване на законовите, подзаконови административни разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Това е текст, по който аз съм докладчик и днес в нашето заседание ще а, отделим време на разглеждане на оценка на въздействието, която извърши Европейската комисия по време на първото ни обсъждане тук. А, много от колегите зададоха въпроси. А, за оценката на въздействието, как е протекла, как е проведена. И така, Генералната дирекция за парламентарни изследвания пое задачата да извърши оценка на въздействието и не знам къде сте, веднага ще ви дам думата. Търся е името ви, за да ви представя. Ето сега ще го намеря. Малко ми е трудно да го зачета. Госпожа Маняки. Давам ви думата, за да представите вашия доклад по доклада за оценка на въздействието. Заповядайте. Благодаря за това, че поканихте нашето звено за предварителна оценка да представи е, първоначалното си виждане относно предложението за достъпност. Преди да представя основните аспекти на нашата оценка, нека да припомня, че е, първоначалната оценка се основаваше на насоките на комисията за по-добра регулация. Тук не става дума за оценка на избора на политики или за оценката на целите. Не, ние искаме да направим обективен анализ на това дали информацията и доказателствата в оценката на въздействието са точните и дали те са полезни, що се отнася до предложението. По отношение на, на конкретната оценка на въздействието, ще представя нашите основни заключения и ще поставя ударението върху пет основни теми. На първо място ние смятаме, че оценката на въздействието е доста подробна. Тя определя необходимостта от действия, тъй като има голяма доза раздробеност, що се отнася до нормите за, за достъпност на, на единния пазар. Оценката на въздействието обяснява, че фрагментацията ще стане още по-голяма след като се приложи Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Дават се много примери в корпуса, в основния корпус на текста и в приложението за това как ще се стигне до там. Дават се конкретни предложения, свързани с различните стоки и услуги, които са част от инициативата. Методологията за подбор на конкретните стоки и услуги е обяснена подробно в основния корпус на оценката на въздействието и в съответното приложение. Оценката на въздействието се основава на различни презумпции, естествено, разходите за компаниите, за а, това да изпълнят изискванията за достъпност, както и размера на различните пазари. Комисията се опитва да бъде максимално подробна, но голямото ниво на задълбоченост оказва въздействие върху яснотата на текста. То той, текста е твърде дълъг и на много места има повторения. Текста е над 300 страници и много често информацията не винаги е разбираема и не е лесно да се намери. Например, методологията за прогноза относно различните държави членки, броя им, броя на тези държави членки, които ще имат проблеми с изискванията. Тази методология не е ясна и покрива само част от стоките и услугите. Ние смятаме, че оценката на въздействието ще, ще бъде по-добра, ако беше направено по-добро проучване на въздействието на настоящото законодателство на вътрешния пазар. По този начин щеше да се създаде представа за това колко компании всъщност се засягат. Освен това, мисля, че трябва да има повече подробности относно въздействието на, на прилагането на конвенцията на ООН. През юли 2014 година комисията каза нещо подобно в едно свое комунике. Е, ние смятаме, че има различни мерки, очертани за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Трябва обаче да се е, Отдели малко повече внимание на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Пропорционалността играе важна роля в тази оценка на въздействието, тъй като този принцип е използван за отхвърляне на някои възможности за действие. Е, и освен това този принцип се използва във връзка с е, въвеждането на предпазни клаузи, за да няма твърде голямо бреме за, за компаниите поради тази инициатива. В тази връзка смятаме, че оценката на въздействието може да каже малко повече относно това как МСП определят тази диспропорционалност на практика. По отношение на набора от възможности за, за действие, тук има последователност по отношение на определението, що се отнася до опцията определена като непредприемане на действие. Комисията разглежда възможност да се използват препоръки и законодателни опции, включително директива. Даже се предвижда и възможността за директива, която ще се прилага незабавно в държавите членки. На много ранен етап в текста става ясно, че комисията предпочита да има директива, само че комисията не определя каква точно директива да има. Комисията обаче сравнява общите елементи и прави оценка на положителните и отрицателните страни. Смятаме, че има ясно описание на двата варианта, свързани с директивите, но можеше да се даде повече информация относно това как CE маркировката за една стока или услуга може да се използва, за да се гарантира, че потребителите няма да се объркат, що се отнася до другите възможности за използване на CE маркировката. Що се отнася до оценката на въздействието, текста на комисията не прави кой знае колко задълбочено въздействие на социалното и екологичното, не прави кой знае каква оценка на, на, на социалното и екологичното въздействие, но това е разбираемо с оглед на някои аспекти на предложението. Комисията се опитва да даде максимално голям брой данни, изчислила е прогнозните спестявания за различните варианти в сравнение с така наречения базисен сценарий. Комисията прави оценка и на разходите за компаниите, ако те трябва да оповестяват а, а, различна информация относно стоките и услугите и а, тази сума е 18 евро на час. Имаме и една оценка, според която а, има 144 евро а, на компания за съответните мерки. В един друг вариант пък се говори за над 1000 евро. Комисията е направила така наречения МСП тест, само че не е направила количествен анализ за ползите и разходите за МСП. Економическия анализ се свежда най-вече до възможностите за спестявания, а ние смятаме, че е по-добре да се види колко би струвало на компаниите и на държавите членки, особено ако вече са регулирали достъпността, да се съобразят с новите правила за достъпност. Е, това също е повдигнато в е, мнението на борда за оценките на въздействието от, от юли 2014 година. Комисията се осланя на сравнително устаряла информация. Повечето от проучванията са още от преди 2010 година. Проучването на Делойт е от 2011 е, година, стъпва на данни за пазара от 2011 година. А що се отнася до проучването на, на експерта за, завидимост, видимост, то е от 2012 година. Същото въжи и за други проучвания на заинтересовани страни. Добре е да чуем дали информацията е била преразгледана, като си има предвид, че продуктите и услугите в тази е, инициатива са свързани най-вече с е, сферата на, на, на цифровизацията. Оценката на въздействието показва, че комисията е направила допитване до много различни заинтересовани страни. Публичните консултации са е, се провели в рамките на 8 седмици в 2011 и 2012 година. Имало е 831 отговора на въпросника на комисията. Освен това е имало срещи на високо ниво с заинтересовани страни. Имало и проучване на Евробарометър по телефона. 25 000, даже 20, повече от 25 000 телефонни интервюта са били проведени. Добре са представени вижданията на заинтересованите страни, особено там, където се дефинират проблемите, но не винаги има разбивка по категории. Например, вижданията на хората с увреждания е трябвало да бъдат представени според нас по един по-видим начин, като се има предвид, че те са основните бенефициенти тук. Трябва да се отбележи, че Окончателният списък с приоритети за стоките и услугите отговаря в голяма степен на, на, на препоръките на заинтересованите страни. И накрая по отношение на кохерентността между оценката на въздействието и законодателното предложение. Струва ми се, струва ни се, че, че предложението е кохерентно. Само, че тук отново се избира директивата. Услугите от сферата на туризма обаче отсъстват. Оценката на въздействието казва, че държавите членки трябва да включат този аспект. В заключение, е, оценката на въздействието има положителни страни, прозрачността, допитването до голям брой заинтересовани страни, е, различните варианти, обосновката и така нататък. Някои аспекти можеха да бъдат е, пояснени по-подробно, например, използваните данни, економическия анализ се свежда само до спестяването. Има проблеми с връзката между фрагментацията и прилагането на конвенцията на ООН. Освен това трябва да има допълнителни подробности за маркировката CE. И диспропорционалното въздействие върху дружествата. Искам да благодаря за вашето внимание. Нашата генерална дирекция остава на ваше разположение. Ако имате нужда от повече информация, можем да дадем допълнителна информация, можем да направим още по-подробна оценка, може да направим и оценка на съществените елементи на предложението. Благодаря. Благодаря ви много. Явно имаме нужда от вас. Ще ви накараме допълнителни изследвания да направите. Радвам се, че и вие самата го предлагате. Давам думата на колегата от комисията, за да реагира тя на вашето представяне. И след това сами аз ще задам няколко въпроса и ще дам думата и на колегите госпожа Емануел Гронш, която представлява комисията днес. Заповядайте. Става въпрос за госпожа Мануела Гелик. Ще се изкажа на английски язик. Благодаря ви за това резюме на оценката на въздействието. Може би все пак да се спра на някои от въпросите, е, които вие е, споменахте и да поясня малко по-широко позицията на комисията по тези въпроси. Така, вие споменахте използването на маркировка CE за предоставяне на информация на потребителите, а пък е, тази маркировка всъщност показва спазване на определен набор от правила – ето защо информацията за потребителите не се предвижда да се предоставя посредством маркировката. Всъщност това е част от изискванията за достъпност. Ако погледнете изискванията, ще видите, че това е една от тях. Важен въпрос за разходите и спестяванията тях. Това е свързано с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. С присъединяването към Конвенцията, Европейския съюз и неговите членове поемат ангажимент, който е свързан с разходи. Заради това, което се казва в Конвенцията. Държавите членки трябва да осъществят напредък в достъпността и това е свързано с разходи. Това ни позволява обаче да генерираме и спестявания с а, въвеждане на набор от изисквания за функционална достъпност и те ще се ще въжат навсякъде в Европейския съюз и ще способстват за трансгранична търговия на услуги и стоки. Ето защо говорим за спестявания – а не за разходи. По несъразмерния товар, как се справяме ние с него, съвсем ясно се казва в самия законодателен акт, как стопанските субети могат да се справят с подобни въпроси. Защо услугите по настаняване са включени в оценката на в предложението. Причината за това е, че след като разгледахме въпросите за субсидиарност и пропорционалност, ние преценихме, че тези два аспекта няма да бъдат включени има вариант в а, предложението държавите членки да преценят дали единия от тези, възмож... от тези пазари да бъде включен или не. А при а, услугите по настаняване, смятаме, че става въпрос преди всичко за малки и средни предприятия и това а, като услуга ще бъде доста скъпо за тях. Оценката на въздействието, разбира се, не е нужно да бъде едно към едно с законодателното предложение. Всъщност ние по-широк широко поле сме обхванали, отколкото това, което е включено в законодателното предложение. Проверявам дали не съм пропуснала нещо. По старите данни, мисля, че сме използвали данните, кои, с които сме разполагали. Ем, Колегата от парламента спомена, че сме използвали много консултации, публични консултации проведохме, също няколко срещи с доставчици на услуги и техните организации. И за да имаме по актуална визия и актуална информация. Когато разгледате типа услуги и продукти, ще видите каква е формулировката. А, тя е толкова внимателно а, разписана, така че да можем да предвидим и развитието на технологиите. Определенията обхващат а, продукти, които дори в рамките на времето да еволюират, няма да се наложи промяна в определенията. Смятам, че успях да отговоря на някои от повдигнатите въпроси и ще спра до тук. Ако има допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Благодаря ви много. Като докладчик ще задам въпроси накрая, но все пак ще дам думата сега на една от докладчиците в Сянка. От името на социалистите. госпожа Сенхалва. Благодаря ви за думата, благодаря и за двете изказвания. Наистина, оценка на оценката на въздействието не е обичайна процедура, която предприемаме в нашата комисия, но е вярно това, което казва докладчика. Редица въпроси бяха повдигнати а, при нашето първо обсъждане на оценката на въздействието, така че съм доволна, че ни предоставяте тази информация. Съгласна съм с това, което казвате. Понякога не е лесно да се ориентира човек в една оценка на въздействието по начин, по който беше списано от страна на комисията. Тоест беше полезно това, което чухме сега. От друга страна смятам, че не всичко би следвало да се превръща в цифри, макар комисията да се опитва да го направи, макар и това да е нейната задача. Така че съм съгласна с казаното от тук, а именно, че оценката на въздействието се спира на економическите аспекти повече, отколкото на социалното въздействие, което всъщност е всъщността в целта на това предложение. Изказвам се от името на социалистите и демократите и ние сме застъпници на социалното измерение в, един, в единия пазар. Затова смятам, че е важно да има ясни изисквания за използването на услуги, които не са достъпни, достъпни за всички граждани. Във вашето резюме правилно отбелязахте, че именно Европейския парламент по-рано апелира към комисията за амбициозно предложение за този законодателен акт и той да включва всички аспекти на достъпност по отношение на услугите и стоките за всички, държа... за всички, за всички държави членки. Също така, трябва да се помогне по този начин на държавите членки да спазят всичките си ангажименти по а, Конвенцията на ООН за достъп за хората с, с увреждания. Чух също така коментар, че не се отчитат гласовете на хората с увреждания. Именно за тях се отнася предложението. Ето защо смятам, че е много важно да чуем представителите на организации на хора с увреждания в бъдеще. И се радвам, че Европейския форум а, за а, хора с увреждания, който представя а, интересите на 80 милиона хора с увреждания приветства това законодателно предложение и имаме и такава вътрешна група в парламента за хора с увреждания. Ние дълго дебатираме по достъпа на интернет страници и трябва да използваме тази възможност за начало на дебат и по тази тема и като докладчик в сянка по тази тема съм готова да започна а, обсъждания и дебати, така че да приемем такива такова законодателство, че да може всички граждани на Европейския съюз да достъпват услуги а, по един равнопоставен начин. С удоволствие а, ще си сътруднича с другите докладчици в Сянка. Андрея Шваб не е тук. Ще чуем а, от името на НП. Тоест, господин Шваб вместо докладчика от НП. А, моята колежка ме помоли да задам три въпроса от нейно име. И както казаха и другите колеги, така и тя подчертава, че основата за този анализ е с много стара дата. Данни от 2011 и 2012 се разглеждат и колегата ми а, тук а, казва, че трябва да имаме по-актуални данни. данни. Също така, на следващо място. Оценка на разходите и ползите е необходима според нея, тъй като такива условия биха представлявали много сериозен, сериозна тежест за малките и средни предприятия и трябва да се обърне по-сериозно внимание на тази тема. И накрая а, нашата колега поставя под въпрос а, маркировката CE, е, защото тя говори за безопасност на продуктите, а не за достъпност. Ето защо според нея трябва да се разгледа по-подробно този въпрос. Това са на кратко коментарите на колегата Фархани и тя продължава да следи темата с голям интерес. Благодаря, Андреас. Катрин, Благодаря, господин председател. Благодаря на тези, които се изказаха до момента. Само да си припомним всъщност за какво става въпрос. Трябва да се върнем на това, което казва Конвенцията на ОНЕ. В нея се казва, че целта е да се защитава и разпространява възможността за достъп на услуги за всички хора, включително тези с увреждания и а, функционални трудности, а, за да може всички тези хора да имат пълно участие в обществото на равни начала с всички останали. Това е всъщност предназначението на всичко, което правим в тази посока. И когато ви а, слушам да говорите за економичните аспекти, а, ще се присъединя към колегата, който говори за социалните аспекти, колко би струвало нищо да направим, когато пък си припомним, че 40% от гражданите на Европейския съюз имат някаква форма на увреждане, смятам, че наша мисия трябва да бъде а, да осигурим достъп на абсолютно всички до някои от нещата, които приемаме за даденост. Сега, по въпроса за данните. Може ли да кажете дали има някакви други данни, освен тези, които са цитирани? Всъщност, ако няма други, значи ние наистина разглеждаме последните данни, с които разполагаме. Така че да не правим този въпрос за данните е един фалшив довод в нашите обсъждания. Говорихте за разходите, но ако нищо не направим, колко ще струва всичко това за тези а, 40 милиона а, души? А, аз смятам, че това е въпрос, който трябва да си зададем и бих се обърнала към секретарията с молба да а, поканите представители на организациите на хората с а, увреждания, за да ги чуем и да видим цялата а, картина. По а, цифровия въпрос, вие подигнахте а, вече темата за а, интернет а, страниците. Всъщност а, се твърди, че от всеки 8 минути в интернет 7 са прекарани през а, приложение. Значи върви посока на повече приложения, затова трябва да видим дали а, не е възможно, когато разглеждаме предоставянето на обществени услуги. И също така, миналата седмица бях на едно събитие за участието на гражданите. Нека да видим как може гражданите по, повече да участват и по този начин. Много е важен този законодателен акт, но ние винаги трябва да се връщаме на нашите фундаментални цели, а именно да бъдат третирани по един и същи начин хората с увреждания навсякъде в Европейския съюз, като всички останали. Благодаря, Катрин. Ако позволите няколко бележки от моя страна. Първо при помням, че днес след обед става въпрос за оценката на въздействие оценката на, на оценката на въздействието, оценката от страна на Генерална дирекция парламентарни изследвания, на оценка на въздействие на комисията. По тази тема смятам, че колегите, както и вие самите от Генерална дирекция парламентарни изследвания, посочихте някои основни въпроси, на които трябва да обърнем внимание в оценката на въздействие на комисията. Може би и аз ще се спра на тях, но по малко по-различен начин от моята гледна точка на докладчик. И а, целта ми е комисията да се информира от нашите гледища за оценка на въздействието. На първо място полето. Вие частично отговорихте, че а, все пак принципа на пропорционалност а, изключва тези две услуги които са част от оценка на въздействието. Заради това те не са част от самия приложението за законодателство. Жалко е обаче, защото ние разбираме тук как се прилага принципа на пропорционалност, но не виждаме а, как се прилага прецизно и по-конкретно към тези сектори, изведени от полето В същото време а, оставаме с а, впечатлението, че става въпрос за просто едно решение взето от комисията в последствие. По въпроса за консултациите, широките консултации с гражданите по различен начин, включително с Евробарометър, това, което ме притеснява е, че няма изрично становището или гласа на хората с увреждания ясно очертан. Как отговаряте на въпросите на Евробарометър? Как разглеждате сектора? Каква е иерархията според тях? Кои са секторите, в които според тях е най-важно да имат достъп до услугите? Дали има някои, да са с по-малка важност? Сигурен съм, че комисията в, по някакъв начин е отчела становищата и мненията на хората с увреждания, било то с представители на техните асоциации или пък а, по начин, по който е организира консултациите, но намирам, че а, това не се вижда много добре в оценка на въздействието. Кои са конкретните елементи на а, тяхната гледна точка? и кои са елементите в тази оценка на въздействие, кое, които идват именно от тях. Макар, че да съм наясно с това и припомнихме по време на първото ни заседание по темата, тези, които днес са в ситуация на увреждания, няма да са тези, които ще са хора с увреждания утре в бъдеще. Ще има много повече хора с увреждания и самите ние, всички, сме, а, има вероятност да бъдем в състояние, а, в подобно състояние, било то да сме с увраждания или с а, функционални трудности. На следващо място, малките и средни а, предприятия, изключително стратегически въпрос за нашата комисия и а, също така за а, тази тема за да става въпрос именно за вътрешния пазар на Европейския съюз, включващ малките и средни предприятия, включващ достъпността на услугите. за съжаление, не виждаме в оценката на въздействие специфична оценка на разходите и ползите в това отношение. Смятам, че е нужно в работата ни по тази директива и в преценките които, и анализите, които извършваме, да обърнем много сериозно внимание на малките и средни предприятия и дори да бъдем малко по-проактивни с тях. Те са свикнали като че ли да функционират на по-местни регионални пазари и трябва да направим така, че тази а, директива да има да даде възможности не само на тези, които го очакват, но и на тези, които не са чак толкова готови да се възползват от нейните разпоредби. Ще добави нещо друго, което, което като че ли не беше споменато до сега. за една а, маркировка, която а, фактически е известна по три различни начина а, и много по различни начини се разбира. Вие каз... току-що казахте, че а, тя гарантира безопасността на а, продуктите, но всъщност говорим, че трябва да има марка за това, че услугите или продуктите са достъпни за всички. Разбираме това, което иска да направи комисията, но евентуално бихме могли да го обсъдим по-нататък, да се добави към марката някакво допълнително лого, което а, дава информация за това, че се спазват условията за достъпност Тоест не става въпрос само за безопасност, но и а, се спазват условия, които са малко по-широки. Как да се придаде а, такъв смисъл на марката, а, така че а, да се използва по този начин. И така ще спра до тук с, с още една тема, която много от вас повдигнаха, а именно а, това, че данните са стари. Чухме какво каза а, комисията. Знаем, че данните с обекти на сроковете, които се спазват от комисията при изготвяне на даден анализ, но не е нужно да се спираме единствено и само а, към да се концентрираме върху новите технологии, а в същото време да сме доволни от това, че данните са от преди 4 години. Ще дам един такъв пример. Смартфоните, които първоначално бяха цел на тази директива, но е, не може да не забележите, че преди 4 години много по-малко неща правихме с смартфоните, отколкото правим днес. И е, все пак е, тази директива отнема известно време, докато се транспонира и така нататък. И след няколко години ще правим още повече неща с смартфоните. И така, днес е трудно да преценим какво ще правим с смартфоните след няколко години, но се опасявам, че след няколко години ще имаме а, два отстъпа във времето натрупани един след друг от една страна 4 години от данните до самата директива и после още няколко години от самата директива до, до влизането в сила и смятам, че по този начин ще останем, изостанем с 8 години. 4 плюс 4, 8 години и аз самия бих предложил да помолим Генерална дирекция за парламентарни изследвания да види дали не е възможно според тях да се направи такава актуализация и как да се направи такава актуализация на данните. Просто за да се отговори на въпроса. Възможно ли е в известен срок да изработим някаква методология, а, така че да не изоставаме толкова много с данните. Струва ми се, че това наистина ще ам, повлияе много негативно на по-нататъчните ни действия в този процес. И така, това е което исках да кажа. Остава ни обаче още малко време, ако Европейската комисия желая още веднъж да се изкаже по това, което казахме и по това, което аз казах. Ще ви дам думата с удоволствие. Обърках ви името, тъй като ми дадаха тук един списък и така използвам случай още веднъж да ви се извиня, като ви давам думата. Благодаря, <clears throat> че ми давате думата отново за втори път. Имаше въпрос за социалното въздействие въздействие върху околната среда. Това е включено в ОВОз, а социалното въздействие е положително. След това социалните аспекти, които не сме подчертали достатъчно, които иска конвенцията да въведе. Става дума за задаване на правила, за да има свободно движение на услуги и продукти, потребители, т.е. хора, които имат функционални увреждания, хора с увреждания и други функционални проблеми. Хората с увреждания, всички работници ще се възползват от по-голям избор от услуги и продукти, по-добро качество на по-ниска цена – това е най ясна цел да се помогне на хората с увреждания или функционални е, проблеми. И това нямаше да съществува, ако конвенцията на ОНЕ не съществуваше. След това за анализа на рентабилността за МСП. Това се съдържа в оценката на въздействието. Второ, второ приложение на 178 страница започва текста Оценката на въздействието взема предвид и момента, в който има спестявания. Направили сме симулация за фирми, които не са регламентирали и такива, които са. Какви са различията в разходите, а и в цените. И та. За данните, както казах по-рано, използвахме данни, които разполагахме. Имахме много двустранни срещи с а, организации на хора с увреждания, а, групата на високо ниво за хора с увреждания. Това становище се използва като основа на това, какво може да очакваме през 2020 година, защото в момента има фрагментация на вътрешния пазар и това ще продължи да се увеличава, тъй като държавите членки ще продължат да прилагат конвенцията на ОНЕ. Така че е нужно да се работи по-бързо. За определенията, актуални ли са те или не, за да отговоря на вашите безпокойства, свързани с а, смартфоните. Тук казваме. Казваме нещо, което звучи много сложно, но целта на този текст е смартфона, който познаваме днес, да бъде включен в тази дефиниция след 2 години, след 5 години. Това е подходът ни. Благодаря. Мерси боку. Благодаря ви много. Ще се върнем на тази тема, защото нашия дневен ред предвижда обмен на мнение през октомври и на първи вариант на доклада за началото на октомври. Крайен срок за изменение е края на ноември и после ще гласуваме в Инко. Благодаря ви много. Това беше последната точка в нашия дневен ред. Само да видим дали няма нещо по-разни. Е, вие, ние приехме дневния ред, е, но все пак ще кажа. На 13 юни след обед и на 14 юни е, сутринта и след обеда следващото ни заседание тук в Брюксел.